Благодаря ви, Лорд Хил. Благодаря на всички членове на парламента. Благодаря ви за готовността да отговорите на писмите ни въпроси в толкова кратки срокове и отново да ни посетите за тази допълнителна размяна на мнения. Ако искате, Имате още няколко минути за много кратки заключителни думи. От вас зависи. Do you know what? I think you've all been sitting here for a very long... Ами знаете ли какво? Става ми че от, да, че от доста време вече сте в тази зала, чак преди мен и слушате господин Катайнен. Мисля, че вече имах възможността да кажа най-важното за мен. Мисля, че по отношение на личните ми качества, това, което се опитах да, това, което опитах да ви убедя е, че ще подходя с енергия, отдаденост към тази работа, включително и с независимост и честност. А през последните няколко седмици и в частност през последните 6 дни се убедих, че трябва да подходя и с много голяма устойчивост, защото се оказа, че никак не е лесно да се вземе човек с тази работа. И също така трябва да докажа, че мога да съм британец и пак да се свърша добре работата в, с този ресор. Надявам се, че успях да разпръсна притесненията ви в а, това отношение. И въпреки начинът по който започна нашето ухажване, се надявам да го превърна в една много по-дълга и трайна връзка, която да даде плодове през едните пет години. Благодаря ви. Thank you. Thank you for your resilience and for your, your style. Благодаря, благодаря ви за стила, благодаря за издържливостта. Мисля, че всичко е ясно. Закрием заседанието.